своята история и най-вече от една от най-тежките глави в нашата история. След резолюцията от септември миналата година, авторитарните и тоталитарни режими от миналия век продължават да бъдат тъмна страница в нашата история. Втората световна война води до, непрецедент, до безпредседентен ниво на страдание, както сред военното, така и сред цивилното население. Има жертви, които са депортирани, които са били убити заради тоталитарните режими. Това да си спомним войните е правилно и не трябва да го пренебрегваме. Поради тази причина е важно да засилим своите общи ценности и общия принцип, върху който се основава Европейския съюз. Уважение към човешкото достоинство, свобода върховенство на закона и уважение към човешките права. За наша радост, повечето от младите поколения в Европа не познават и не са страдали по тоталитарни режими. Въпреки това, днес приемаме тези общи ценности и принципи за даденост. Нашето трагично минало трябва да продължи да ни служи за морално вдъхновение, за да можем да се изправим пред предизвикателствата на днешния свят. Общите ни Ценности, които са довели до най-дългия период на мир в Европа, трябва да останат кръгълен камък на нашето общество и съответно да бъдат пазени и засилвани. Миналото ни е показало, че не трябва да се фокусираме върху различията, да търсим общо, за да можем да живеем, учим, работим. Показва се и стойността на това да приобщаваме и да бъдем толерантни – за съжаление, Европа видя и беше свидетел на неприятни събития и войни през 90-те години на миналия век в страна като моята. Това е допълнителна причина, поради която всички ние следва да уважаваме сигурността и мира, която европейския проект донесе на нашия континент. И за това трябва да продължим да насърчаваме нашите постижения извън границите на Съюза. Днес нашите общества са изправени пред различен вид предизвикателства. Национализъм, ксенофобия, популизъм, радикализирам, радикализиране. Всички тези сложни неща не могат да бъдат решени по прост и бърз начин. Европейски съюз трябва да е внимателен и да се бори с пропагандата, която предлага такъв вид решения. Не само, че тези обещания никога не могат да бъдат изпълнени, те също така вредят на нашите демократични институции и власти. Те разделят нашите общности на нас и тях, на приятели и врагове. Това подкопава демократичността и открития дебат. Радикализацията, радикализма, са свързани с това, че ние трябва да се борим срещу ксенофобията и расизма. Искам да заключа, като кажа, че нашите общности трябва да си спомнят своята история, за да се получат от миналото и да не повтарят грешките, за които вероятно носят отговорност. Благодаря за вашето внимание. Благодаря на съвета за техния принос. Сега ще чуем комисията в лицето на комисар Юрова. Благодаря, госпожо председател. Депутат, уважаеми депутати, благодаря за този дебат. Много важно е как е, си спомняме историята и как споделяме е, фактите за нея. Важно е за сега, настоящето и за бъдещето ни. Както е, знаем, всеки е, има право на мнение, но не на свой, на, из, на свой е, собствени факти. Е, историята, е, Европейската комисия отхвърля всякакви фалшиви опити да се изкривява, изопачава е, историята е, на Втората световна война и да се обвиняват е, поляците като е, извършители на престъпление. Комисията не е, приема такава е, е, нападка срещу Полша и нейните граждани. Европейския съюз в контекста на, на студената война счита, че тези, тази историческа памет е залегнала в основата на Европейския съюз и неговото бъдеще. Тези, това са исторически факти, които не подлежат на дебат. Пакта Хитлер-Сталин е, е, подписан от външните министри на нацистска Германия Рибентроп и на Молотов на е, Съветския съюз на 31 август павира пътя за започване на войната. На 1 септември 1939 година на нацистска Германия е, се е, нападна е, Съветския съюз и съответно това са събитията, които маркираха началото на Втората световна война. Това са фактите. Трябва да си припомним и окупирането на Балтийските страни Бесарабия. Събития, които разделиха континента на зони на влияние. Трябва да е, помним ужасите които, е, и жестокостите, които извършиха и двата режима и особено невъобразимата е, трагедия на геноцида, който организира нацистска Германия, който доведе до смъртта на милиони евреи и други представители на други националности и групи от населението. Да, историята е сложно нещо не можем да забравяме ролята на съветските войници, е, които, която те изграха в решаващата фаза на войната, когато Сталин и Хитлер се превърнаха в врагове. Факт е, че съветските войници изласкаха е, нацистските от е, Централна и Южна Европа след огромни жертви на, от страна на, на съветския народ. Това е факт, че те изиграха решаваща роля в освобождаването и е, отварянето на нацистските концентрационни лагери 75-та е, годишнина от тези събития ще отбележим на 27 януари. Въпреки това, мнозина от Централна и Източна Европа продължиха десетилетия след това да страдат от тоталитарното управление на комунистическите режими. Режими, които често бяха е, е, инсталирани е, и е, против волята на местното население. Европейския съюз е, е, на, е, възприе 27 август, обяви 27 август за официален ден за, е, в памет на жертвите на е, тези тоталитарни режими. И сме се ангажирали да а, така държим будна паметта за жертвите на тоталитарните режими, като възлагаме на държавите членки да помислят за възможността да обявят това за е, Европейски ден. Е, дълг е да пазим паметта на милионите, които е, бяха е, убити и да е, учим е, много внимателно да проучим е, правилата и действията на тоталитарните режими, защото е, Днес, години след затварянето на тази тъмна страница от нашата история, основните принципи демокрация, върховенството на закона отново са поставени под заплаха от различни страни. Ние трябва, това ни напомня, че трябва да четем и разбираме по-добре историята си. Европейския съюз, който бе създаден след войната, имаше за цел да заложи една здрава основа за дълготраен мир в Европа. Ето защо важно за Европа е много ясно да говори по тези въпроси. Изкривяване на историческите факти е, заплашва е, нашите демократични общества и трябва да се противопоставяме подлагаме на такива опити, когато е, е, винаги, където, е, когато е възможно, защото дезинформацията е, трябва да отхвърляме всякакви опити за дезинформация. Аз е, се ангажирам наистина да работя за засилване на европейска демокрация, за да се освободим от подобни заплахи. Почитаеми депутати, дами и господа, очаквам с е, интерес предстоящия дебат. Благодаря. Благодаря на комисаря Юрова за нейното изказване. Сега политическите групи. Е, сега е, Сандра Кърнете от ЕДП има думата. Благодаря, госпожо председател. Колеги, ще говоря на латвийски. Госпожо председател, на 8 май Европа ще отбележи 75-та годишнина от края на Втората световна война. Победата беше извоювана от съюзниците и Съветския съюз. Кремъл би претендира, че победата е негова. Само, че има проблем. През 1939 година Съветския съюз включи пакт с нацистска Германия за разделяне на Европа. Това развърза ръцете на Хитлер да нападне Полша и Западна Европа и от септември 1939 година до юни 1941 година Сталин беше съюзник на Хитлер, с което Съветския съюз носи съвместна отговорност за Втората световна война. Нищо не може да промени този факт. Опитите за изобачаване на историческите факти не помагат. Никой не оспорва героизма на гражданите на Съветския съюз. Е, е, не можем обаче и да забравим е, огромните жертви, понесени от гражданите на Европа. Благодаря. Благодаря. Следващият от групата на Сирийските демократите Йенс Гайер. Благодаря, госпожо председател. колеги. Да, е, цитирам госпожа Юрова, никой няма право на собствени е, факти, собствен... е, трябва да подчертаем това е, с е, двойна сила – началото на съвместната Европейски съюз е, е, е всъщност е, основата върху която работи, започнаха да работят съвместно държавите членки на Европейския съюз днес. В основата му беше договора за въглищата и стоманата. Започна с сътрудничество, с търговия и свобода на тези институции. Но сега, е, днес, е, говорим за много повече неща от е, въглищата и стоманата. Ние трябва да даваме е, глас и публичност на е, е, фактите. Не, не трябва да допускаме журналисти, които се опитват да разкриват неприятни факти от нашия живот, да, да, да, не бива да допускаме те да биват застрашени и убивани. Това е наш дълг в памет на историята и жертвите на Втората световна война. Сега от Нова Европа е, Шарлот Гърнс. Трудно е и деликатно е да се управлява миналото. Трудна задача, но е, задължителна. И аз мисля, че Европейската обсерватория за расизма а, е, и създателят ти можеха да ни кажат важни факти, но за съжаление създателя вече не е между живите. Една от, едно от най-сериозните отклонежия беше цитат в а, а, австрийски вестник. Това се случва, когато не третираме въпросите на миналото и когато нямаме кораж да се занимаваме с въпросите за миналото. Мнозина участват в дезинформацията, която деформира историческата реалност, би, може би защото не познават безсъмнени доказателства, било защото не проявяват интерес. Всъщност, второто е по-лошо. Все, разбира се, най-лошо е да има недобросъвестност. Какво можем да направим по отношение на онези, които отричат? Какво можем да предприемем срещу убийците на историческата памет? Мисля, че трябва да направим нещо, което няма да има е, незабавен е, ефект тъй като живите свидетели вече почти ги няма, ние трябва да пазим живата историческа памет. Ще ви дам един пример, който да ни вдъхновява. Федерал... Германската федерална република, старата версията на имаше коража да се изправи пред своето миналото и го направи по смел начин, без да прикрива каквото и да е както в учебниците, така и в медиите. В новите е, лендери, което не. Ако погледнете телевизията, ще видите, че направените усилия дават резултат. Благодаря, господин Георен. Следващият оратор от групата на зелените е господин Бютикофер. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Комисар Юрова, искам да ви благодаря за това, че включихте Полша в тази публична дискусия. В момента се увеличава броя на историческите дебати и не е лесно да се справим с тези теми. Това не е нашата роля. Не е и наша отговорност да оправдаваме някой заради това, което показва историята. Историческата истина не е на разположение на тези, които в момента държат. Силата нито пък на парламентарното мнозинство. Трябва обаче да защитим фактите, така както най-добре ги познаваме. И това е свързано с агресията от страна на Съветския съюз това е свързано и с страданията в Съветския съюз и ролята в ролята им във Втората световна война. Когато обаче една жертва се превръща в престъпник, тогава трябва да надигнем глас. Когато виновните обвиняват други, също трябва да се включим. Тези разговори рядко засягат само миналото. Прехвърлянето на историческата вина обикновено е първата стъпка в това да се идентифицира жертва, към която да бъде насочено нещо повече от риторическа агресия. Европа трябва да внимава. Е, Благодаря на господин Бутикофер. От ИД. Благодаря, за съжаление. Много е, са случаите на изобучаване на фактите за Втората световна война. Съпротивата в Италия, разбира се. Аз не съм против съпротивата. Не бих искал да има демонизация, но някои уточнения. В Италия нямаше само, не само партизаните се бореха срещу фашисти, имаше групи на комунисти, социалисти, католици, републиканци. Независимо от това, в моята страна е, има изопачаване на историята, според което с, е, с, има само една група, която се е борила е, срещу фашизма. Е, и тази групата, която получава добро финансиране, винаги изразява своята гледна точка. По време на Втората световна война, война бяха извършени престъпления и от двете страни но за тези извършни от фашистите се говори много, само че за престъпленията, извършени от комунистите, не се казва нищо. Има 14, случай на 14 годишен младеж убит от комунистите. 200 жени, които бяха убити, защото са обвинявани в това, че са били приятели на фашистите. Сега се пее Бела Чао от представители на този парламент. Всъщност Бела Чао не е химна, била химна партизаните. Всички знаем фактите, но никой не смее да ги каже, за да не го нарекат фашист. Благодаря за, за честността. Искам да ви напомня за ограничението във времето и в този актуален дебат обикновено не даваме възможност за въпроси с синя карта, нито пък ще има спонтанни изказвания, тъй като става дума за актуален дебат. Сега ще дам думата на госпожа Фотига. С най-сърдечно благодаря на всички вас, колеги, за това, че приехте тази резолюция през септември за общата историческа памет. Резолюцията е много добре балансирана, почива на ясни факти. От самото начало е, двете страни подписали пакта Хитър и старен, използваха лъжи, е, очернещи е, кампании и измама всъщност, за да дискредитират опонентите си. След Холокоста Хитлер обвини евреите, че са повели световна война. Месеци след извършване на това, след като извърши това престъпление срещу човечеството, избитите в Катин, поляци и другаде, Сталин и полски генерал Шикорски и други всъщност каза, че Горски е освободен и е избягал в Манджурия. По-късно, по време на преговорите за приключване на Втората световна война в Потсдам, бе извършено още едно военно престъпление срещу поляците и литовците, така наречените август, августовски пуч. въпреки това обаче сега Полша бива обвинена от президента Путин. Е, той използва е, същите е, средства, като двамата подписали пакта Хитлер-Сталин. Нещо повече, той възхвалява дейностите на, действията на Сталин така че е, трябва да използваме политическите средства, с които разполагаме днес, за да поставяме на дневен ред този въпрос. Благодаря, госпожо Фотига. Сега от е, Обединената левица е, Катерина Конечна има думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Втората световна война е най голяма провал на човешкия род. Когато имаше крах на борсите, това доведе до сериозни проблеми. Хората загубиха своят своя доход и се опитаха да се вкопчат в сламки, като например фашизма и нацизма. По това време Чехословакия беше предадена от своите съюзници в Мюнхен. Европа се провали. Тя просто гледаше какво се случва и как се нарушават обещанията. Стигнахме до концентрационните лагери като Аушвиц, милиони смъртни случаи, опустошен континент не трябва да бъркаме причини и събития. Нека не забравяме онези, които загубиха живот си, за да живеем. Ние днес, тези, които са престъпници, си остават престъпници, а тези, които ни освободиха, са освободители. Благодаря, госпожа Конечна. Давам думата на Николао Алаванос от Независимите. Каталавенуме την ανησυχία сас. Разбираме какво ви притеснява. Антикомунистическите решения от Европейския съюз, изопачаването на историята, дезинформационните кампании, смесването на фашизма с сталинизма, програмите за образование на младите, ни, не ви дадаха възможност да пренапишете историята. И от месеци насам вод... Антикомунистическият режим работи на пълни обороти. През септември се прие резолюция и сега сме свидетели на това, че антикомунизмът е в ДНК-то на Европа. Резултатите от тази политика са очевидни. Хората знаят какво се е случило. прославата на престъпниците, забраната на комунистическите партии, опитите за унищожаване на историческата памет в цяла Европа, да се спрат комунистическите партии в различни страни на Европа, за да не участват в изборите, няма да успеете, колкото и трескави усилия да полагате. И истината ще излезе наяве. Днес, 75 години след края на Втората световна война, краят на хитлеризма, борбата срещу Хитлер беше водена от комуниста и червената армия. Но това, тази борба не е съвместима с борбата на хората. Бъдещето е в социализма. Благодаря, господин Николао Алаванос. Сега предстоят изказвания от депутати в лично качество. Господин Халички. Аз съм от Полша. Аз съм поляк. Един от тези, които е, инициираха този дебат. Благодаря на парламента и на всички политически групи за солидарността, която проявиха защото солидарност ни е нужна. Благодаря на Европейския съвет, благодаря на е, комисаря за ясните послания, които отправиха, за ясната и конкретна подкрепа, защото трябва да сме единни, да дадем единен отпор на фалшификациите на историята. Въпреки това, тук не става дума само за историята. Тук е, нещата опират до Европейския съюз, нашата солидарност, нашата сигурност. Е, защото тези, които приемат, които отхвърлят тоталитарните режими, сами се опитват да градат такива режими и се възползват от властта си, като вредят на милиони граждани в Европа по този начин. Един политик, който пренебрегва, който си затваря очите пред историята и който приема и възхвалява тоталитаризма, не може да бъде европеец. Трябва да сме единни, трябва да проявим солидарност. Благодаря, господин Халички. Следващия е господин Милер. Една минута. Благодаря, господин председател. Преди 30 години когато беше осъден пакта Хитлер-Сталин, който имаше за цел да бъде основната връзка между двете нации. Изглежда, че приключихме с тази глава от нашата история. Сега обаче се налага да преразгледаме нещата. Виждам, че има желание да се смени историята, да се подмени историята. Поставя се под въпрос участието на Полша. Полша не е сътрудничала на Германия. Ние се борихме с тях. Имаше опозиция платихме най-високата цена. Виждам, че тези обвинения, че контратационните лагери са направени в Польша, защото така сме искали, са напълно нелепи. В Полша са живяли най-големите най-големите еврейски общности. Всички тези опити за фалшификация трябва да бъдат обсъдени. Благодаря, господин Милър. Следващия ни желаж да се изкаже е, е... Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, като заместник председател на Европейската е, на, на къща, е, дума на европейската история, е, трябва да кажа, че това е изключително важно в момент, когато историята не само бива забравена, но и фалшифицирана и подправена. подправена. И е хубаво, че сложихме тази точка в дневния ред, защото това е, е, е една тема, която много е, в контекста на това, което говорим днес, една тема антисемитизмът ме вълнува особено. Всички знаем за 60, 6 милиона евреи, които бяха унищожени, избити. Днес, 75 години по-късно, отново сме свидетели на, на конспиративни теории в нашето общество. Тук се еврейски е, граждани е, са обект на карикатури, е, изкривяване на историята. В Обединените нации се отново се така прокрадва антисемитизъм. В, трябва да се борим с антисемитизма в училища, трябва да се преподава вярната история. Нека заедно като парламент, комисия и съвет да приемем кодекса за нелегалното съдържание е, в интернет и е, по този начин да прокараме е, закона за историческата памет за Холокоста и фактите около него. Благодаря сега Николаус Фест. Благодаря изказването на това, което каза Путин е, е невярно и че поляците имат право да реагират, но е, Дебата, който водим тук не, не е за Русия и Полша. Това не е дебат за политиците, независимо дали става дума за... Макар, че представители на зелените и други групи тук изглежда не са си научили добре урока по история. Е, тук не трябва да. Политиците са избрани не да дискутират историята, а да решават е, какво ще бъде бъдещето на хората, не да спорят за миналото, макар че и то е интересно. И не трябва, е, като кучето на Павлов, да реагираме на всяка провокация от страна на Путин и да провеждаме и предвиждаме извънредни дебати тук в парламента. Разбирам от гнева на поляците, но Европейския парламент не е форума, който, в който трябва да се водат такива дебати за тълкуване на историята. Благодаря. Сега Дача Мелбарде има думата за една минута. Госпожо комисар, госпожо председател, аз съм историчка. На 13 октомври миналата година Кремъл обяви Годишен от освобождаването на Рига, но 13 октомври е измислена дата, защото Червената армия отново беше окупирала Латвия по време на Втората световна война. Хитлер сключи пакт с Сталин, за което не се говори. И в началото на войната Хитлер и Сталин бяха съюзници без да отчетем, че Съветския съюз носи съвместна отговорност за жестокостите, факти, които не се харесват на Кремъл, като например партизанските движения в Балтийските страни се окачествяват като подкрепа за възраждането на нацизма. Уважаеми колеги, трябва да е, уважаваме историята и да почитаме онези, които са загинали, но не и да славим онези, които са причина за войната. Благодаря, госпожо Мелбарде. Следващият оратор е колегата Демирел. Благодаря, госпожо председател. Никога отново фашизъм, никога е, война. Това беше лозунга от е, Бухенвалд. Е, но е, сега само. Е, фашистите, които застрашават от, фашизма отново е факт от нашата действителност, е, от нашата история. Знаем, че за жестокостите на фашизма, бруталността на световната война и е, е де, е, фактите за антифашистската съпротива. През септември до година е, ще се отбележи е, е, пакта Хитлер-Сталин и те се поставят на равна основа. Тук всеки, който поставя знак на равенство между капитализма и социализма, не е научил нищо от историята. Няма и да научи нищо и винаги ще се повтарят едни и същи грешки. Скъпи колеги, безпредметната жертва на, на Червената армия изигра решаваща роля, който не познава, не познава историята, не може да гради бъдещето. Аз благодаря на Червената армия, на съюзническите сили, които е, дадаха, е, направиха възможно нашето свободно настояще и бъдеще. Много ви моля, не е, превишавайте е, вашите изказвания по време, тъй като всеки има право да се изкаже. Следващия е господин Комин Оливарес, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Европейският проект започна след Втората световна война. И ние го наследихме. Наша отговорност е благодаря. Наша отговорност е да работим като либерални демокрации срещу тоталитарните режими. Борбата с нацизма, фашизма доведе до Европа. Не можем да си представим разделяне на европейския проект от стойности като върховенство на закона, човешките права, неща, които тези режими непрекъснато погазваха. Но Проблемите в Испания все още остават. Прехода към демокрация в Испания не беше много чист, както в Германия или в Италия през 40-те години, или пък в Португалия през 70-те години на миналия век. Това вече са установени демокрации, защото те напълно скъсаха със своите тоталитарни режими. И това е много важно. Трябва да разберете това връщане към тоталитаризма, което се случва сега. Националистите в идеята си да защитят единството погазват част от правата на гражданите. Наследили са тези нагласи от режима на Франко и те вървят срещу основата на Европейския съюз. Благодаря. Господин Гонзалес Понс. Предишният оратор беше съден от испанските съдии за злоупотреба с обществени средства, но той свободно може да се изказва в този парламент. Казвате, че Испания е авторитарна страна, просто защото съдиите ви съдят, но заедно с това се изказвате в парламента. Е как е възможно това? Тази година ще отбележим 75 години от много събития, в това число и край на Втората световна война. Само, че тя не приключи през 1945 година. Тя приключи, когато падна Берлинската стена, когато Червената армия се отегли от страните на източна Европа когато победихме фашизма и национализма и комунизма. Благодаря. Благодаря, господин Бозален Спонс. Следващия оратор е Брандо Бенифей. По темата за памета в този парламент ние не се показахме на висота. Противно на волята на моята група се реши да се гласува резолюция, която в крайна сметка се възприе от нашите граждани не като осъждане на тоталитаризма, а като сравнение между нацизма и социализма. Дори в Европа, независимо от усилията, текстът доведе до обиждане на много хора. Извинявайте, тази институция не успя да излезе с общо послание. Нека да оставим историята на историците и тази... Трябва нека да обсъждаме темите, които ни обединяват ясно. Ние поискахме държавите членки да се да се предприемат мерки срещу неофашистските организации. Искам да кажа на колегата Панца, че песента Бела Чао е песен на социалистите. Ще го кажа на английски, защото може би ще ме чуете. Вие говорихте толкова бързо, че преводачите не можаха да преведат всичко, което казахте. Много ви моля следващия път малко по-бавно. Сега преминаваме по-нататък към господин Симечка за една минута. Ще се опитам да говоря малко по-бавно на сродния си език. Уважаеми колеги, опита на Русия отново да пренапише историята не е нещо ново и често се случва като част от тяхната пропаганда, не само по отношение на пакта Хитлер-Сталин, но и по други теми. Европейския парламент не може да подмине това в мълчание, този опит от страна на Путин. Трябва да си спомним за циничното сътрудничество между два режима, което доведе до огромен брой жертви. Когато си спомняме за жертвите, следва да останем на страната на Полша и да запазим солидарност. Проекта на Европейския съюз е в отговор на цинизма и страданието, породено от тези събития. Когато позволим някой да поставя под съмнение нашия общ проект, с това слагаме край на този проект. Благодаря ви. Благодаря, господин Шимецка. Анджело Джока, една минута. Да, не на изопачаването на историята, не на изопачаване на настоящето. И хората се питат какво е променила тази толкова скъпа Европа за нашето ежедневие. За съжаление, отговорът е нула. А, нула промени. Втората световна война беше конфликт между сегашни държави и членги. Имаше економически и търговски войни между държави членки. Конфликти има и днес, имало и в миналото. Виждаме го и в Либия позицията на Италия от една страна, на Франция от друга страна и една несъществуваща Европа, която нищо не прави за Либия. Ако Европа реагира на събитията, като отмества погледа си от събитията, до никъде няма да стигнем. Най-сетне председателят Сасоли накара да се махнат националните флагове от банките на парламента. Нека да напомня на парламента, че този цирк се плаща от гражданите на Европа. Процедурен въпрос от господин Бутикофер. Имам въпрос. Допустимо ли е за депутат да чуваме колега, който казва, че от торта Словни война нищо не се е променило, нищо. Имаме ли право процедурно да наречем смахнат подобен човек? niin, siis tässä keskustelussa ei kuitenkaan näitä sinisiä kortteja myönnä. että Oliko tämä puhe? Не, както казах, не можем да приемем синя карта. Това беше процедурен въпрос, но по същество синя карта, така че спираме до тук. Сега следващия е госпожа Изабела Хелена Клоч за една минута. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Неодавнашни е, опити да се пренапише историята на Втората световна война е, от страна на президента Путин не са изненадващи, но трябва да сме бдителни. Полша заедно с други централноевропейски е, държави е свидетел и жертва същевременно на двата тоталитарни режима, които е, предизвикаха огромни е, трагедии и костваха милиони човешки животи. Затова трябва да припомняме непрекъснато, че един свободен и мирен Европейски съюз бе възможен именно благодарение на това, че страните бяха освободени от двете форми на тоталитаризъм. И всякакъв флирт с едната или другата идеология може да има тежки последствия. Е, всякакви, е, при всякакви контакти с президента Путин трябва да му се напомня това. Едно затопляне на връзките, изближаване е възможно само когато се споделят същите, едни и същи дейности. в противен случай историята може да се повтори. Не трябва да градим взаимни политически връзки върху политическата история, която, политически, политиката, която води президента на Русия. Благодаря сега. Сандра Перейра има думата. Благодаря. Много е, е ясно, че говорим за пренаписване на историята и всякакви идеи. Не можем обаче да променим историята, не се променя така истината. Големите немски монополи застанаха зад Хитлер, капиталистите в Англия и други страни подмогнаха Втората световна война. Всеки, който участва, трябва да си спомни и ролята на Русия, на Социалистическия съюз и това, което те пожертваха, за да спасят Европа от ужаса на нацизма. Ако Европейския съюз се опитва да се върне назад от гледна точка на цивилизацията, като по този начин поставя европейската цивилизация под опасност, ние трябва да се изправим срещу фашистите и срещу крайното дясно. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Перейра. Следващият е Андриус Кобилиус. Госпожо председател, тук не става дума за нашето разбиране на историята. Ние познаваме много добре своята история и знаем каква трагедия беше предизвикана от Сталин. Днес сме тук, защото сме очудени от поведението на господин Путин пропаганда от съветски тип и странните опити да каже, че а, Полша сама е виновна за това, че Хитлер и Сталин я окупираха. Днес ние издигаме глас в защита на истинската история против пропагандата на Кремъл. Ще кажа нещо много просто. Господин Путин няма да успеете в опитите си да разделите Европа по исторически въпроси. Ние се борим за истината, защото истината е тази, която освобождава и бихме искали да има съща, да има същата степен на свобода за обикновените руснаци. В крайна сметка истината побеждава, тя ще победи и в Русия. Или поне се надявам, че това ще се случи. Благодаря, господин Кобилиус. Господин Смирилю следващия. Е, благодаря, госпожо председател. Втората световна война беше предизвикана от национал-социалистите, за да се определи расистка и антисемистка диктатура и окончателното решение за и с премахването на цял народ, кой, народи, които се считат за нежелани и нищи но в крайна сметка беше победен нацистския а, демон. Не могат да се правят а, пр... сравнения само заради исторически а, цели от историята. Трябва да извлечем истината от историята. Нека да пренесем а, уроците от миналото. Крайната десница сега изповядва расизъм и антисемитизъм. Ние трябва да се борим срещу опасността от нов фашизъм. Трябва да посветим този дебат на милионите изтезавани и убити в Аушвиц, защото там, в тези крематориуми, се роди европейското движение и историческата реалност. Расизмът и нацизмът са демоните на нашата Европа. Благодаря, господин Смерилио. Следващият оратор е Кристиан Гинея. Заповядайте. Ще говоря на румънски, госпожо комисар. А, аз съм а, от Румъния. Страната ми изстрада много от фашизма, но и от комунизма. Така че позволете ми да не благодаря на Червената армия, както е, каза колегата ми отляво преди малко. Не желая да благодаря на Червената армия. Тя, на, тя нахлу е, в Румъния, тя не освободи, тя окупира Румъния. Благодаря ви за това. Този парламент прие резолюция в която се казва, че пакта Рибентроп-Молотов е, е, е причина за започване на войната. Да, е, това даде възможност на, да бъде да, хитър да нахлуе в Польша, но също времено част от Румъния бе окупирана от Червената армия Германия представлява нацистски режим, но всъщност е, господин Путин възхвалява комунизма, защото е, е, така че аз обявявам солидарността си с Полша пред този акт на агресия по отношение на нея. Благодаря, господин Гинея. Следващия е Жил Лебретон за една минута. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Е, мнозинството в момента в този парламент е антируско. Е, то се опитва да е, се противопостави на Русия по всички начини. В резолюцията, която гласира на, гласуване 19 септември, е факт за това. Втората световна война за започна като непосредствена последствие от пакта Молотов-Рибентроп. Е, все пак, е, е, наистина, такъв пакт имаше. В това са факти, които трябва да, да отречем, да, да отхвърлим и да заклеймим. Но а, да се казва, че този пакт е основната причина за Втората световна война е изкривяване на историята и аз не приемам това. Нека да оставим на историците да тълкуват е, историята, скъпи колеги. Е, тази история, е, историята ще осъди жестоко вашия опит да я манипулирате това, което правите днес. Благодаря, господин Лебретон. Ангел Джамбаски. Колеги, разбира се, моите симпатии са на страната на Полша и на, на полския народ. Полша беше окупирана от две враждебни сили и беше разделена. Полският народ, истинските им родолюбци и патриоти, се бориха с тяхната армия крайова да защитят полската независимост и своето отечество и те трябва да бъдат поздравени. но когато говорим уважаеми колеги за фактите от втората световна война не трябва да премълчаваме престъпленията на болшевишките режими и ще ви напомня някои от тях защото те се премълчават от хората в лявата част на залата които още веят знамената с червените петолъчки. нека ви напомня за българския моторен кораб струма със 767 евреи български моряци на борда потопена съветска подводница в черно море. нека ви напомня между другото че българя е единствената държава която спаси своите евреи по време на втората световна война. нека ви напомня за македонската кърва коледа когато престъпният болшевишки режим на тито изби без съд и присъда двадесет и пет хиляди българи и изсели други сто и тридесет хиляди българи веейки червеното знаме с петолъчката. тези престъпления трябва да бъдат напомняни порицавани и осъждани. вечна слава на българските герои в македония срам и позор за техните убийци! благодаря ви. Благодаря, господин Джамбаски. Сега Кизел Юрек. Една минута. Уважаеми колеги, е, идеята е да се учим от миналото и ако искам да направим това <clears throat> на първо място трябва да припомним, че национализма и нацизма означава война. Хитлер, Адолф Хитлер поведе своите съграждани с идеологическите. Всъщност, когато говорим за основите, основната причина за Втората световна война, нека кажем, че това са две. То нас идеме на Адолф и Хитлер. Говорим за пакта Молтов-Риббентроп, но забравяме всеобщите усилия за, с опит за умиротворение. За да трябва да се получим от собствените си грешки, от собствената си история и да се борим с антисемитизма, на, на, национализма и расизма. Нека не, не говорим за... А, де, нека не демонизираме другите с цел да очертаем собствената си идентичност това, от което се нуждаеме, да се борим от национализма и да сме наясно какви са тъмните страници в нашата собствена история. Благодаря, колега. Кизел Юрек сега дава дум на господин Радослав Сикорски. Госпожо председател, от екстремната левица и от а, крайната десница, чуваме, че всичко това е много важно. И малко съм очуден. А, когато Путин отдаде дължимото на Полша, можехме да помислим, че си е променил нагласите. Особено когато отдаде дължимото на полските затворници. Но той не каза нищо подобно. Според Хитлер и Полша също е започнала водата, а, войната. Затова искам да попитам Путин дали той иска да говори а, в един глас с предишния канцлер. Благодаря, господин Сикорски. E- Благодаря, госпожо председател. Аз съм литовец, лит, литовец от левицата, но съм роден в репортационен а, лагер. Радвам се да чуя, че отляво и дясно се говори, че познаваме а, по миналото. В Литва 200 хиляди наши съграждани евреи спаднаха жертва. А, още преди идването на Хитлер десетки хиляди литовци бяха депутирани, още повече след войната. Мнозина загубиха живота си. Това е тоталитарния режим. Нека не забравяме, ако искаме демократична Европа, трябва да говорим за това. Очевидно в този висок форум има хора, които не знаят за какво става дума. И ние трябва да ги научим за какво става дума. За да... Благодаря господин Олекас, господин Ивърс, Япс, една минута. Е, не бива да изкривяваме историята. Нека насочим вниманието си към по-високата стратегия, а по-висшата стратегия. На моменти е, заблудата е наистина ужасяваща. Говорим за пакта Молотов е, Рибентроп. А днес трябва да си спомним за какво е създадена Европа. Е, популизъм и авторитаризъм са много близки е, именно популистите поддържат подобен подход ние трябва да разказваме каква е нашата история, да почертаем нашите ценности за правата на човека. Нека историята остане в дома на историята в Брюксел и да, да ни напомня за себе си. Благодаря, господин Япс. Господин Хакарайнен, една минута. Благодаря, госпожо председател. Комунизмът, нацизмът, екстремизмът, все кървави идеологии. И не бива да допускаме те да се възраждат в Европа. Зимната война – беше водена от Финландия, оставена сама срещу Червената армия. Поради разделянето на сфери на влияние между Хитлер и Сталин. Финландия попада в сферата на влияние на Съветския съюз. Схемата обаче не сработи, защото